Welcome to Mr. President of the European Commission. Добре дошъл на председателя на Европейската комисия, господин Жозе бароз. Kolejnym punktem porządku obrad są oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej. Сега следващата точка на дневния ред са декларации от е, съвета и комисията относно подготвянето на срещата на върха на е, еврозоната е, в края на май в, от името на съвета бих искал да дам думата на господин Диего е, Лопес Гарида. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Да, наистина, на седми тази седмица ще има, ще се проведе заседание на държавни и правителствени глави на държавите от еврозоната. И сега ще започнем дебат тук в парламента по това събрание, по тази среща. Каква ще бъде целта на срещата на върха? Анализ на положението в Гърция, на финансовата подкрепа на заемите, които ще се отпуснат на тази страна, за да може тя да изплува от блатото, в което е затънала а е всъщност държава от еврозоната и тя. И не на последно място ще извадим полуки от а, постигнатите споразумения, които имат, разбира се, значение за целия Европейски съюз и на еврозоната в частност. С какво ще се занимаят по-конкретно този петък държавните и правителствени глави? Ще потвърдят, ще потвърдят действията предприяти от Евросъюза спрямо Гърция. Ще се подпишат, ако може така да се каже, черно на бяло под поетото, под поетия на 11 февруари ангажимент към Гърция. Ангажимент за солидарност за преодоляване на нейната щекотлива, на нейната драматична финансова ситуация. Държавните правителствени глави ще представят план, в който ще се изрази всъщност твърдата воля на останалите 15 държави членки от еврозоната да действат на свой ред, след като на свой пък ред гръцкото правителство е приело твърда и строга програма за действие по освояването на финансовите потоци, които ще му бъдат отпуснати за стабилизиране на финансовата ситуация на Гърция в частност и на еврозоната в по-глобален план. Това бе поне политическото послание от резолюцията, обнародвана след заседанието на 11 февруари. Важно е това взето тогава решение. Защо? Защото е с огромен политически и исторически заряд. придава още по-голяма тежест и още по-голям кредит на доверие на Евросъюза вън и вътре в неговите граници. Важно е това решение е и за финансовата стабилност, като изискват европейските осново, основополагащи договори. Финансова стабилност вън и вътре от еврозоната. С цел финансово възстановяване и стабилизиране на Евросъюза. Днес комисар Оли Рен, който е тук сред нас, обнародва или оповести финансовата програма, предвиждаща постепенно, поетапно възстановяване. Тези прогнозни предвиждания на комисията всъщност потвърждават началото на възстановителния процес. След най-голямата рецесия, като и живя Евросъюза съвсем наскоро, предвижданията са за економически ръст от 1% тази година и 1,86% през 2011 година. С други думи, рецесията, економическият застой – вече са история. Станаха история през последното три месече на миналата година и дадоха път, отстъпиха място на економическото възстановяване. В резултат на плана за економическо възстановяване и в резултат на действията на държавите членки, които вляха свежи средства – от собствените си бюджети, в економиките на държавите и не само от собствените си бюджети, а и от европейския бюджет. Ето това е всъщност е, причината, поради която успяхме да надживеем най-страшната в нашата история рецесия и да започнем вече процес на възстановяване. Решението за отпускане на заеми на Гърци, без съмнено способства този процес на възстановяване да бъде устойчив, стабилен и ефикасен. Става дума за процеса на възстановяване, на економическо съживяване в еврозоната и в Евросъюза. Евросъюзът даде достоен отговор, смятаме ние, на, на тази економическа криза даде достоен отговор, повтарям, и едно от конкретните проявления бяха предприятите в конкретния гръцки случай мерки. Какво направи Евросъюза? Евросъюзът започна да се придвижва твърдо по посока на така нареченото економическо управление на Евросъюза. И тези стъпки са недвусмислени. Понякога може би ни се струват прекалено бавни и тромави, но тези стъпки не са колебливи, те са твърди. И това ще бъде зададения тон и на срещата на върха, предвидена за този петък. Ние смятаме, че економическото управление на Евросъюза трябва да се основава на три основни стожера. На първо място отговорността. Отговорността спрямо поетите ангажименти. Например, при подписване и ратифициране на даден договор. Вторият стожер – солидарността. Солидарността е в душата и в сърцевината на европейския проект. И на трето място координация, съгласуване на финансовите действия или на външното представителство на Евросъюза в насрещите на Г-20, например. И именно този ще бъде духа на документа, който пред подготвя комисар Оли Рени, който ще бъде представен на 12 май. И в заключение искам да подчертая, че економическото управление на Евросъюза, което прави първите си, да, прави първите си стъпки, се нуждае, разбира се, от съответен инструментариум, сред който, разбира се, да се наброяват и много надзорни механизми. Трябва европейско финансово настоятелство, европейски финансов надзор. И ето това призовавам към за възможно най-бързо приемане на пакета законодателни мерки, предвидени за този финансов надзор. Необходими са ни и прогнозни, превантивни механизми за противодействие на евентуални бъдещи кризи и не на последно място ни е нужно единогласно участие в срещите на Г20. Ето тези са основните три проявления на економическото управление на Европа. Кредитите, подпомагането са негово конкретно проявление. Тази е крайната ни цел, този е пътя, по който сме тръгнали и аз смятам и се надявам, че парламента ще приеме пакета финансово кредитиране на Гърция. Това ще бъде в полза на всички ни. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин министр. От името на Европейската комисия председателя на комисията господин Барозо. Господин председател, господин министър, е, председател на съвета, уважаеми депутати. Помолиха ме да излезе с изявление през парламента в е, очакване на срещата на върха в петък. Но нека първо да изкажа съболезнования на жертвите, на семействата на жертвите е, в Атина наистина такъв протест, протест всеки има право на протест в демократично общество, но нищо не оправдава насилието. Да спомена пакета за Гърция, от който приехме миналата неделя. След това ще ви запозная с съображенията и какво доведе до това решение. Както се знае, е, тази е, гръцките власти приеха една програма за консолидация. Тя бе одобрена от е, Световната банка и Международния валутен фонд. Гръцкото правителство предлага един солиден и така сериозен пакет, който ще тласне економиката по устойчив път и ще възстанови доверието. Господин е, е, премьер-министр и Папандрео и неговото правителство подхозаха наистина кораж. Усилията ще бъдат болезни, но альтернативи на тези усилия няма. Е, в замяна на това, следвайки препоръката на Европейската комисия и Европейската банка, механизма за подпомагане на Гърция бе е, задействан е, и е, бе последва едно действие на солидарност, което е несравнимо по мащаби в цял свят. Целта е да се върне е, гръцката економика на нормални релси и да запази финансовата стабилност на цялата еврозона. Комисията иска да е, е си убедена, че механизма, е, който е европейски, е, всъщност комисията го създаде и че ние ще играем важна роля в неговото управление и прилагане. Комисията остава да играе централна роля в проследяване дали Гърция отговаря на съответните условия и как управлява заемите, получени от държавите членки. В края на седмицата вече е, ще приключи процеса в съответните държави за предоставяне на тези, тази двустранна помощ на Гърция. Наистина това е безпредседентна помощ. 10 е, милиарда евро и е, съответно програмата за е, адаптация към кризата е адекватна на условията. Нямаме съмнение, че тя ще бъде приложена и от Гърция, и от е, държавите членки. Това становище се сподели от други, които имат глас. Например, така, одобрението на министри на финансите на Г-20, бивши и сегашни министри. За съжаление, пазарите самите не са убедени. Е, наистина е, дали грешат, е, ще видим. След малко ще се върна на въпроса. На срещата в петък на, с ръководителите на еврозоната ние ще помислим какво да направим и какви полки да излечем от положението. Дебата ще бъде изходния пункт, защото решенията трябва да се дискутират допълнително и в крайна сметка да бъдат приети от всичките 27 държави членки всички други държави, членки на Европейския съюз. Е, и ще кажа ясно, обсъждане и вземане решение от 27 държави наистина е източник на сила е, след като трябва да ускорим процесите, е, съвместните действия на 27-те са безпредседентни в цял свят и те ще послужат за една чудесна основа на нашето бъдеще в един взаимосвързан свят. Виждам два пътя на действие. Първо, да се преоценят е, правилата за економическо управление. Второ, е, реформа на финансовите пазари. Комисията работи интензивно по економическото управление, готова да излезе с предложение за това как да се подобри управлението и ще направи това е, следващата сряда. Три основни елемента е, е, фигурират тук. Първо, отговорност и преди всичко спазване на правилата от държавите членки. Случаят за прилагане на пакта, както превентивната, така и корективната, е очевидна. Аз съм доволен, че се говори тук е, за е, ослабването на пакта и е, приемането на необходимостта от по-силни правила и което е по-важно тяхното стрикно прилагане. Второ, взаимозависимостта. Ние всички сме, ние сме заедно в този кюб и трябва наистина да е, решаваме проблема с дисбаланс между държавите членки. Това означава да се е, изглада различията в конкурентоспособността им, защото това е един е, съществен елемент, който се отразява на другите дисбаланси. Разбира се, това не означава, че непрекъснато трябва да се сравняваме. Ние се конкурираме на едни и същи пазари. Това, което трябва да направим е да засилим общата си конкурентоспособност по един балансиран, взаимодопълващ се начин и подсилващ начин. Другите причини за дисбаланс е, е, също ще разгледаме. Е, ще предложим, например, за по-силно, по-здраво наблюдение и по-дълбоко економическо координация и сътрудничество. Е, радвам се да видя е, така откритото отношение на държавите членки по отношение на тези въпроси. Трето, кохерентност. Имаме нашата... Е, системата ни на фискални правила трябва да, да е цялостна. Наистина трябва да имаме механизъм, който да се справя с такива ситуации. Разбира се, че е по-добре да човек да е безопасност, отколкото да съжалява, да се обезопаси предварително, вместо да съжалява след това. По отношение на европейската интеграция, ние сме на се намираме в ситуация, когато ако не градим повече Европа, просто ще изостанем. Не можем да е, останем в висящо положение. Моментът е много деликатен. Момент, в който солидарността ни, отговорно, чувството за отговорност е, се е, подлагат на, на проверка всеки ден. И се надявам, че държавите членки ще успеят да е, бъдат на висотата на положението. Не само да помогнат на Гърция, но да проявят е, отговорност, да покажат чувство за отговорност към общия ни европейски проект. Тези реформи ще бъдат въведени на фона на безпредседентни усилия е, безспорно е, че дефицита и нивата на задължнялост в някои държави трябва да бъдат коригирани с е, твърдост, решимост и много по-бързо, отколкото си мислехме преди кризата. Но не можем да пренебрегнем и това, че влушаване на бюджетното условие преди 2009 се дължеше до голяма степен на е, недоброто действие на економическите стабилизатори и безпредседентната економическа дейност, която бе предизвикана от финансовата криза, чието корни не бяха в Европа. С други думи, положението в еврозоната се дължеше до голяма степен на една политика на, реце, на рецесия, която е, се проповядваше по цял свят. Беше ясно, че положението ще бъде коригирано последствие и повечето от е, членовете на Европейския съюз е, предприеха смели реформи, например на пенсионното осигуряване, пенсионните схеми. Е, но правителствата и усилията им трябва да бъдат споделени от финансовите играчи, отговорността на финансовите е отрасъл трябва да е, е очевидна, ясна. Е, е, играчите на финансовите пазари са ключови фактори в разиграване на психологическия фактор. Психологическия, психологическия фактор играе съществена роля тук. Това води до процикличността и липсата на отговорност наистина пазарите трябва да имат възможност да изпълнява, да, да, да инвестират с оглед изпълняване програмата за Европа 2020. Ние вече правим доста по отношение реформите на финансовите пазари и разчитам парламента да даде е, ясно да се разбере това на всички. Ние трябва да работим заедно парламент, съвет и комисия в това отношение и това трябва да е видимо за гражданите. Трябва да е, работим по приоритизация, по управление намаление на риска, по-сигурни е, е, деривативи, по-добър банков надзор, да сме сигурни, че банките могат да е, имат съответни капитал да покрият рискове. И работата по тези проблеми трябва да се ускори. Както казах преди две седмици в е, същата зала, наистина е, нашето предложение за хедж фондовете е, също трябва да се ускори. Искам рано да се стигне до съгласие по ефективно нов механизъм за надзор, европейски механизъм за надзор. Надзорните органи трябва да започнат да действат в началото на 2011. Но това не трябва да бъдат някакви хартиени тигри. Те трябва да изпразни от съдържание. Те трябва да могат на практика да действат това е, е, положението налага да се налагат европейски правила, наблягам на това, европейски, не само национални, и да се решават каквито да е спорове в колегиум от национални надзорници. Крайно време е да се е, изпълнят тези решения и те трябва да бъдат амбициозни, разбира се. Е, трябва да има защита на инвеститора, да се засилят мерките срещу е, злоупотреба с е, пазарните принципи, да се обезкуражи прекомерното негативно съотношение между заемане и отпускане на кредити на банките. Комисията работи по една е, проект за деривативите, за да гарантира прозрачност и безопасност. Трябва да се е, стандартизират е, договорите за деривативи, които да бъдат съответно регулирани и надзиравани. Сега следи, мислим дали са, са нужни допълнителни мерки за суверените пазари на деривативи пазарите с суверенни деривативи е, агенциите е, за е, рейтинговите агенции играят ключова роля в това, но те са подчинени на циклични принципи. Те се подават на основните принципи на пазарите и настроенията на пазарите, вместо да следват е, е, независими принципи. Е, и оттам пазарите стават, настроенията са твърди, песимистични и обратното. Обикновено трябва да, трябва да сме сигурни, че тяхната оценка е и солидна, и сериозна, и цялостна, пълна. Е, трябва наистина да, се, е, да влезе в сила законодателство, което да гарантира това. Кредитните агенции трябва да действат по-прозрачно, да публикуват методологията си и да избягват конфликтни интереси. И още нещо, да се засили надзора е, в европейски план и за тази цел, според комисията, бъдещите пазари на ценни книжа и органа за тези пазари, управляващи тези пазари, трябва да бъде също поставен под надзор партньор в бъдеще. Трябва да сме сигурни, че е, се е, осъществява съответното е, калибриране на суверенния, на националния дълг. Комисията би трябвало да е сигурна, че финансовите пазари не са играчка за спекулаторите, не са игрище, на което те ще разиграват, ще разиграват топката. Би трябвало да. Свободният пазар означава правила и спазването им и е, е, не би трябвало да поставяме под риск неща, които не подлежат на риск. Е, финансовите, е, финансовите услуги би трябвало да са наясно, че те са услуги, те, са, те е, служат някому, а не са самоцел. Е, така че е, е финансовите играчи е, все още имат работа, просто защото регулаторните органи и демократични институции в, клас, в крайна сметка да, да накоплаците стабилизират е, и инжектират пазарите в е, моменти на финансови кризи в е, посланието от, е, е, от срещата на Еврогруп, което ще се проведе, трябва да е ясно, да е ясно какво трябва да се направи и какво ще направим на всички фронтове. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател на Европейската комисия. за вашето изказване по тази тема. Присъединяваме се към съболезнованията, които вие изказахте във връзка с събитията, които се случиха днес в Гърция. Много се надяваме, че ще се сложи край на това положение в Гърция. Това изказване, което прави от името на всички депутати в Европейския парламент. А сега, от е, името на политическите групи, давам думата на Жозеф Дол, НП. Благодаря, господин председател, Скъпи колеги, живеем в момента в много трудни времена. Гръцката криза, нейните последици върху гражданите и тези драматични, дори трагични последици, които току-що споменихте. Дефицити има навсякъде, а европейският отговор не винаги е на нивото на очакванията, но все пак съществува този европейски отговор. Днес е вече крайно време да си направим и изводи ние като европейци и да изискаме бързи реформи на европейското управление, за да може държавите членки да престанат да действат самички, да си взимат самички решения и да не взимат предвид позицията на партньорите. Партньорите, с които имат една валутна парична единица от друга страна. Има нужда от реформи. Реформи в начина на мислене, за да може нашите партии, нашите министри, нашите правителства да престанат веднъж за винаги да хвърлят кал върху това, което се решава в Европа. Въпреки, че те самите взимат участие в решаването на тези европейски дела. Крайно време е вече да изискаме солидарност от нашите партньори, когато сме в трудно, затруднено положение, да престанем да се игнорираме едни други и крайно време е вече да престанем да изискваме огромни кредити, без да сме в състояние да гарантираме прозрачност при тяхното изпълнение. Трябва да си поставим веднъж за винаги въпроса за това в какво се изразява солидарността между народите, когато едни от народите работят 35 часа на седмица и се пенсионират на 60 или 65 години, а други работят по много повече часове на седмица и се пенсионират на много повече години, на 67. Има нужда от отговори, от истински отговори, които не трябва повече да са национални, трябва да са европейски. Света, в който живеем, вече е европейски, не национален. Това е просто диктата на здравия разум. Не бива повече да се колебаем, защото ако се забавим, ще ни избутат. И тогава ще отправят нашите народи много сериозни обвинения към нас и с право, защото ще сме им укрили истината и тогава ще ги принудим всъщност да изживяват много по-големи затруднения от тези, към кои, срещу които сега се борим. Аз съм за социална, економическа и данъчна Европа. И това, за това е нужно единодействие на левицата и на десницата. Нека съвета да ни чуе. Обръщам се сега към Ги Веров щат, който понякога не е на същото мнение като мен, но искам да го питам в този конкретен случай, смята ли, че трябва да разговаряме и да преговаряме с Европейския съвет? Обръщам се сега към господин Барозо, като председател на комисията, която е пазител на основополагащите договори. Например, директивата за услугите. Това в никакъв случай не е пример за подражание. Има огромни пропуснати ползи в прилагането на тази тази директива. Дами и господа, не съм наив, не съм, не съм наивник, не съм утопист, но вярвам в е, европейската истина. Така че ви призовавам към политически кураж, политическия кураж, който проявиха преди 60 години отците първооснователи Шуман. Те бяха мечтатели, идеалисти. Защо тогава и ние да не сме? Те не проведоха референдум, но бяха достатъчно смели и дръзки да вземат много по-твърди решения. Ако имаме коража да вземем решение за реформи, то тогава економическата и социална адаптация ще ни доведе и до данъчна такава. И тогава всъщност няма да има повече тази бездна, която в момента съществува между някои от нашите държави членки и други. Господин представител на съвета, гледайте Европа право в очите. Какво ще се случи, ако утре Франция изпадне в същото положение като Гърция днес? Какво ще, какво ще правим тогава? Как ще гледаме в очите пък ние тогава, нашите европейски граждани. Времето не чака. Часовникът се вър... върти. Благодаря. Благодаря много, господин председател, за вашето изказване. Забелязвам, че един от колегите ни вдигна синята карта. Вие не сте в списъка на изказващите се. За това ще получите думата след няколко думи. Така че имайте търпение, ще получите думата сега от името на групата на социалистите и демократите, госпожа Бадия и Гочет. Много благодаря, господин председателю. Позволете от името на социалистите и демократите да изразя солидарността с гръцкия народ и неговите жертви, а и да отправя призив за спокойствие, да знаят, че сме с тях, че могат да разчитат на нас, че няма да ги оставим сами в това бягане с препятствия. Обръщам се към Йоргос Папандрео, министър-председателя, и го подкрепям в неговите политически решения и в е, твърдата му битка и решимост да спаси страната. Евросъюза ще подкрепя колкото е по силите му необходимите реформи. Няма да бъдем само контрольори или надзорници, ще бъдем с реформатори. Успехът на реформата трябва да бъде дело на всички ни, на една обединена Европа, която се стреми към общото си бъдеще. И за това политическите инструменти, европейските политически и фискални данъчни инструменти да бъдат веднага мобилизирани за действие, за да преодолеем тази сложна ситуация. Гръцката криза освен конкретните последици от нея, можем да си извадим и други по-важни резултати и полуки. Как да подобрим економическото управление на Европа, и Европа да не бъде само валутно обединение, а и економическо обединение изобщо. Това, което на времето бе немислимо, сега е неизбежно. Трябва да отговаряме на повика на времето. Нека да сме амбициозни, нека на първо място да се научим да работим заедно. Пакта за стабилност и растеж е един от аспектите, от които най-много можем да се получим до каква степен е необходима економическа съгласуваност. Тя трябва да бъде активна, ефикасна, целяща стабилно и устойчиво развитие и обхващаща всички, всички работници от всички държави, членки, работници, служители. Нека да се научим да строим и да растем заедно. Надявам се, господин Барозо, че ще се умеете да оцените колко е важно и спешно да действа комисията и колко е специфична нейната роля в момента. Наистина вече е крайно време Европейският съвет да приеме конкретни предложения за економическо действие на европейско равнище. Това първата стъпка вече бе дадена от Министерския съвет на финансовите министри. Нашата парична система действа, но недостатъчно добре в времена на криза. Това първо. Второ, нужно ние да изпълним с ново съдържание понятието солидарност. Или трябва да вървим всички заедно в една посока, или ще ни се наложи да отстъпим пред взаимната, взаимно разяждащата ни конкуренция едни с други. Кризата е бойното ни кръщение. На следващо място, финансовата сфера трябва да вземе мястото, което и принадлежи. И следващите месеци и следващите седмици всъщност ще бъдат решително време. Парламентът работи в момента по много важни финансови пакети за финансов надзор. Така че се обръщам към всички институции да, за, с призив за помощ, за да ни помогнат да създадем бързо една финансова надзорна система, която да е действена и ефикасна. И не на последно място въвеждането на специфичен данък върху операциите, финансовите транзакции и сделки, за да може всички да участваме в економическото усилие от, от това как ще се разреши гръцката криза зависи до голяма степен от нас, от нейните съседи. Ако не успеем да се справим с целите, които сме си начертали в стратегията 2020, то това ще бъде присъда на нашата економика и няма да сме в състояние да избягваме нови затруднения, да се справяме с тях, а може би те ще бъдат още по-сериозни от сегашните. Нашата солидарност, нашата твърдост и решимост ще определят бъдещето на Европа. Благодаря. Благодаря много за изказването ви. Давам думата на господин Ги Ферховщад, председател на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Започвам. Нека да започна и аз с израз на това, което всъщност изразиха прежде говорившите, а именно, че механизмът, който създадохме, ще се задейства. И то го казвам не защото в началото критикувах, пак продължавам да смятам, че механизмът няма да изкорени спекулацията, но поне ще ни даде ясното съзнание, че тези спекулации всъщност са спекулации срещу еврото и срещу Европа, а не срещу Гърция. Нещата са много по-всеобхватни. Надявам се, че този механизъм, след като веднъж се задейства на 7 май, ще произведе ефекти ще произведе конкретни резултати. Освен всичко останало, нямаме просто альтернатива, нямаме други механизми. Имаме единствено този механизъм и трябва да го използваме. Това първо. На второ място, не може всеки път да измисляме барута. Ще ни са нужни, може би, за в бъдеще снаряжение, което да ни помогне да реагираме на евентуални нови издания на тази криза. Ако искаме да имаме структуриран механизъм за в бъдеще, то тогава сега трябва да анализираме това, което се случи през последните пет месеца. Толкова много време изгубихме. Три месеца да го създадем, след това да го пробваме и накрая да го введем в действие. И защо? Просто защото това е един междуправителствен тромав механизъм. Какъв е първият извод? Значи, трябва да следваме комисията, трябва да приемаме предложенията на комисията, когато те са с европейски размах комисията можеше, можеше още през декември и януари, когато направи предложение, да задейства предлагания в онзи момент механизъм и днес щяхме вече да берем първите плодове. Значи, кое е първото правило, коя е първата полука? Европейско действие. Да се надяваме, че сега вече ще се справим с това, което изработихме добро или лошо съществува, но нека за в бъдеще да се опираме повече на комисията. Цял, целият кредит на доверие на Евросъюза е заложен на тази карта. А пък ако играем, ако разиграваме между правителствения сценарий, винаги ще имаме това разпределение на силите. Един иска едно, друг друго, други пет, трето и така нататък. С други думи, реформа трябва. Трябва освен това тази реформа да е структурна. Нещо като един структурен механизъм под формата на Европейски валутен фонд. И така, на трето място, стратегията 2020. Искам и нея да я спомена, тъй като тя е много по-здрава и стабилна от всички механизми, които в момента прилагаме в действие. Това е нещо като метеорологичната прогноза, която гледаме по телевизията. Не винаги времето е слънчево, само слънчево или само облачно, но поне се знае на къде ще вървят облаците. И така. Това е призивът на Испанското председателство да, да се приеме пакетът за финансов надзор. Съжалявам обаче, че трябва да го кажа, не сме ние, съвета. Съвета не прие предложението на комисията. А пък комисията излезе с много смело предложение, съветът го отхвърли. Ние сега отново пренаписваме предложението на комисията. Щом искате резултати, след един-два месец, бързо приемайте, бързо приемайте нашите предложения, нашите предложения за изменения ще дойдат много бързо. Един-два дена само ни трябват. Надявам се, че ще предадете това послание на вашите колеги от Министерския съвет Екофин. Това им е всъщност работата, няма друга работа. Трябва да търсят начин за финансов надзор, а не да бягат от това, което предлага комисията. Благодаря. Euh, Господин Камбендит, от името на Зелените има думата. Je vais continuer un peu dans la direction, dans cette direction qu'a euh, développé Guy Verhofstadt. Il est évident. Да, благодаря. И аз искам да кажа нещо. Каза го всъщност Ги Веровщад. Объркахме се, объркахме се, но с това си объркване какво направихме? Дадохме тласък на пазарите, на спекулацията, наша грешка е, не знам как се казва, дали Саркози, дали Меркел, но грешка има и виновниците ги пише в вестниците. Това първо. Сега, второ. Трябва да разберем веднъж за винаги следното. Какво трябва да направи правителството на Папандрео? Ами чудо, нещо съвсем невъзможно. Така че, моля министрите от Екофин да работят така, щото реформата да се задейства. Погледнете колко много време им трябваше на Франция или на Германия да задействат реформите в пенсионната система. сега какво искате от Папандрео? Чудо за три дена, Ама вие сте луди. Как може да направи той да създаде национален консенсус когато всъщност никой не иска да застане зад държавата. Има споделени отговорности, но това са натрупани отговорности, натрупана вина от години и години. Това не се разрешава с декрет. Дано не ви се случи, но ако ви се случи в Испания, ще видите вие, няма да е толкова лесно в Испания, в Португалия. В Португалия сигурно господин Барозо всъщност знае, защото той е губил избори в Португалия. А, пардон, обърках се, той никога нищо не губи. И така, какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че трябва да има да живеем с чувство на отговорност. Не може да искаме невъзможно, ние не може да искаме всички да са чудотворци. Няма пак да слушаме I want my money back, което казваше Маргарет Татчер на времето. Искам си обратно парите. Не може сега да казвам искам си обратно парите, парите отрани от гърба на гърците крайна сметка, а като им даваме толкова скъпи лихварски заеми, това е смъкваме две гриз, ризи от гърба на бедняка. Какво иска ги Веровщад? Да направи един европейски монетен, един европейски валутен фонд? Хубаво. В този парламент ни се отваря възможността да започнем промяна на договора, на регламентите, на всякакви видове документи. Няма защо да чакаме съвета. Ние сме творците. Ние можем да предложим всичко. Можем да предложим създаването на един е, европейски валутен фонд. Да, можем. Yes, we can, както казва Обама. И сега по въпроса за това какво се случва всъщност в Гърция. Генерална дирекция трудова заетост на комисията може да работи по-отблизо с гръцкия въпрос и да види какво точно се случва там. Има Международна организация на труда. Там има човешки същества в тази Гърция, които губят работа, които гладуват, които страдат от безпаричие и от глад. Така че международните трудо, бюра по труда и те могат да се ангажират и те могат да запретнат ръце, а и Генерална дирекция трудова заетост на комисията. И на последно място можем да помогнем на гръцкия бюджет. Как? С инициативност. Европейският съюз може да тласне напред разоръжаването в региона. Гърция, Турция е заедно за разоръжаването и това е политическа това е политическа инициатива. Руските войски, ах, извинете, обърках се, турските, исках да кажа, гръцките и турските войски в Кипър могат да се разоръжат. Лицемерни сме. Лицемерни сме. През последните 6 месеца Франция продаде хеликоптери, 6 кораба, въоръжение, не мога да ви кажа, знам точно какво е, моето военно разузнаване работи, но не мога да ви кажа точно подробности, но всичко това възлиза на 3 милиона евро. Това Франция, извинете, 3 милиарда, това Франция. Германия пък продаде въоръжение на стойност 1 милиард. Как ви се струва всичко това? Моля комисията, моля ви комисията, пригответе доклад на вниманието на съвета и на вниманието на парламента за това какви военни сделки, какви военни продажби тук европейските държави са извършили за сметка на гръцки партньори. Гърците имат 100 хиляди 100 000 войници. Вижте колко е малка Гърция, сравнете с Германия. В Германия има 100 000 войници. Как ви се вижда това, въоръж... това уравнение? Нека Гърция да се разоръжи. Така ще бъдат спестени, ако не изпечелени, много заплати на много страдащи хора. Благодаря ви. Консерватисти и от името на консерваторите и реформистите, господин Епинг. Благодаря, господин председател. Благодаря за думата. Като роден антиреволюционер ще говоря с малко по-малко страст от господин Кон Бендит. В крайна сметка аз бях дете през 68 година когато го гледах по телевизията. Но нека видим какво се случва. Какво се случва с пенсиите. А, мисля, че притесненията са основателни. Тук говорим за един огромен пакет. 110 милиарда а, общо. И това е огромна сума пари. Не трябва да забравяме, че Гърция се протяга извън чергата си от доста време. И а, е, сега се сблъсква с много а, е, протести и стачки. А, е, но а, това е и наш проблем, който се отразява и на холандците, и на фламандците, и на германците. Има опасност кризата да се разпространи като зараза. Тук виждаме ситуация, в която може да ни се наложи да пренапишем пакта за стабилност и растеж, защото очевидно в настоящата си форма той не води нито до стабилност, нито до растеж. Комисията трябва да покаже повече кораж, да провежда по-строг надзор Необходимо е също така да имаме процедура за излизане от еврозоната на страна, която не може да се справи с изискванията на еврозоната. Имаме процедура за излизане от Европейския съюз, но нямаме процедура за излизане от еврозоната. Може пък да има страна, която не се справи и която да иска сама да управлява своята валута. Защо имаме а, процедура за излизане от Европейския съюз, а нямаме такава за еврозоната. Това не ми е ясно. Ако погледнем Гърция, ще видите, че има ограничения на мотото непрекъснато сближаващ се Европейски съюз. И тук залодни, заложниците са именно дънакоплаците. Не забравяйте това. Благодаря много. А сега от името на Обединената левица. Давам думата на председателя Бис, господин Биски. Господин председател, колеги, Гърция трябва да получи помощ, но така наречената спасителна акция има и своите особености. Франция и Германия е, всъщност е, е поставиха много висока цена на този пакет за спасяване е, отдавна вече се настояваше за дерегулиране и сега се видя, че това струва скъпо. Ще поемат бремето дребните хора, е, работниците, а не банките, които са отпускали заеми на висок е, ликвен процент. Отново трябва наистина да е, помислим за зависимостта, която се създава по този начин. С диктата на Международния валутен фонд е, всъщност се е, предотвратява един демократичен процес. В, е, виждате какво стана в Мексиканския залив, където, където се налагаха наистина е, мерки, е, солидарни мерки, за да се компенсират е, нанесените щети. Сега германските банки трябва да плащат дълговете, да си, плащат, да си платят дълга. Защото те именно спекулираха с еврото и срещу еврото. И след много приказки нещо трябва да се направи сега за, в търсене на решение се предлагат решения като забрана на деривати и така нататък, деривативи, обвързващи задължения на банките и осигурителните дружества. Всичко това лежи на масата като предложение. Разбира се, Гърция също трябва да си напише домашното. Другите държави от Европейския съюз трябва наистина, като другите държави в Европейския съюз, трябва да се преборят с корупцията, да, да върнат разпиляното богатство и така нататък. разбирам хората, които е, излизат на улиците, на, по улиците на Атина, но това, което не разбирам е насилието и аз наистина тук се присъединявам към израза на съчувствие и е, съболезнование, защото не, не разбирам е, насилие срещу протестиращите, е, демонстриращите хора, нито пък от тяхна страна, защото е, насилие от тяхна страна. А сега от е, името на групата за свобода и демокрация господин Салва Вракос. Господин председател, благодаря много. Опитваме се да видим какво става и когато въвеждаме реформи, които ще причинят страдания на хората, би трябвало да помислим и за благополучието на хората, когато планираме и предлагаме такива реформи. Наистина тези малко необичайни заключения е, правя в момент, когато не забравяйте, че днес трима работника бяха убити в Гърция по време на демонстрации, проведени е, е, на други работници. Кризата е, дойде от другата, отвъд Атлантика и може би ще се задълбочи още повече в Гърция политически живот там е преобърнат с главата на, с краката нагоре. Сега политиците там са е, гледани с изключително неприязан над 400 е, е, депутата в гръцкия парламент. Те е, имат ме те са по-непопулярни от когато и да било всякога. Подобни тенденции забелязват и други части на Европейския съюз. Знаем го това и знаем, че най-важното е да е, отстояваме, да защитим демокрацията ще, е, нямам достатъчно време, но ще приключа като кажа, нашите ръководители, държавни ръководители в е, петък би трябвало да действат много бързо за намиране на трайно решение, което да се отнася, да се прилага и за други държави, защото ние сме само една, ние сме върха на айсберга, но има държави вътре и извън еврозоната, които, е, в които е, се, е, има економически проблеми, които ще е, избоят в следващите месеци. Благодаря. Дадах ви малко а, е, повече време, защото се грех и вашето мнение е много важно за нас. Господин Мадленер от Независимите, една минута. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на казаното от господин Ферховщад а и от а, господин Шулц, въпреки че а, господин Шулц не е тук, но отказнат от неговата група. А, искам да ви напомня, че от години наред Гърция е най-големият получател на средства от европейските фондове. Вие сте такива големи еврофили, че подхождате напълно безкритично към Европа. Искате тя да се разширява безкрайно. Какво става? Два милиона нелегални иммигранти вече получиха легален статут. Испания, Португалия, това са все страни с социалистически правителства, които харчат европейски пари от години. А сега се намира начин европейските тънакоплаци да платят още една сметка. Смятам, че решението за Гърция е следното – да се въведе отново драхмата. Това може да се наложи и в Испания. Нека да се върнат песетите. Защото иначе северноевропейците ще откажат да плащат повече такива сметки на безотговорни и социалистически правителства. Всички тези е, страни, управлявани от социалисти, получават е, огромни пари от Европа, а не правят нищо. Благодаря много. Процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че вземам думата, но исках да отговоря на казаното от господин Салавракос. Той каза, че са загинали трима работници в Атина днес, които са били убити от други работници, но това не е вярно. Те са убити от престъпници, от убийци. Тези работници всъщност са провеждали голяма мирна демонстрация и работниците не са убили никого престъпниците, извършили това престъпление, са били заклеймени от министър-председателя господин Папандрео и от целия гръцки парламент. Смятам, че не е допустимо да се твърди в Европейския парламент, че е, тези хора са убити от други работници. И този тип становища по никакъв начин не изразяват гледната точка на гърците и на, който, е, на всички, които искат да спасят гърци. Благодаря, давам думата на господин Ламбринидис за това, че ни даде това разяснение. Не бих искал да навлизаме в тази дискусия, но нека отново е, да изразя от името на всички нас, от а, е, името на всички депутати в Европейския парламент. а, е, смятам, че и председателя на Европейската комисия ще се присъедини към нас да изразя нашата солидарност и нашите съболезнования към семействата на загиналите. Има загуби от двете страни на конфликта в Гърция. Знам за какво става дума. Аз бях. Аз съм бил член и активист на един синдикат. В миналото бил съм и министър-председател. Така че много добре разбирам какво е положението в Гърция. Изразявам нашите съболезнования към семействата на забитите на убитите. Извинете, наше задължение е да почетем тяхната памет. Благодаря. l'ordre du jour appelle les déclarations du conseil et de la commission sur le dossier europol. Минаваме сега към Европейската стратегия за ръст и трудова заетост. Давам думата на господин Лопес.